Dear colleagues. Уважаеми колеги, добър ден. Моля, заемете местата си. Добре дошли на всички депутати от националните и от Европейския парламент. Днес провеждаме поредното издание на Европейската парламентарна седмица 2019. Искам да приветствам заместник председателя на Камерата на депутатите на Румъния, Кармен Илиана Михалеско, която ще съпредседателства това заседание. Искам да благодаря на Румънския парламент за съорганизацията на това наше събиране на тази конференция и да ви пожелая на всички вас плодотворна работа днес и утре, и утре два дни, една интересна, предполагам, възможност да обменим мисли по економическото управление и економиката на Европа, на Европа и сътрудничеството между парламентарните а, асамблеи и така днешната ни заседание, както знаете, е насочено на към темата по какъв начин Европейския семестър за, економич... за координиране на економическата политика действа към днешна дата. Ще го разгледаме в контекста на международните и националните економически политики. Това е един инструмент, който знаете, че е застъпен в редица водещи документи включително документа за економически и балансиран, за економиката и балансирания бюджет. и е, днес съвсем своевременно можем да направим равносметка за да видим как стои тази законодателна рамка. Има много въпроси и определяме правилата и както знаете, на основата на своята компетентност ние имаме координационна роля, дефинирана в договора и законодателната рамка е, бих казал, в някои аспекти а, конкретна, в други не толкова, което осложнява нашата работа. Необходимо е да я подобрим а, в някои аспекти, основно а, по отношение на единния пазар и предвид на, на а, правомощите на парламента. Сега няколко думи е, от организационно естество, как ще може да се изказваме. Първо искам да подчертая, че ние се стараем, както винаги, да дадем възможност на максимален брой участници да изразят мнението си, въпреки ограничеността на времето. И поради многото участници, моля да проявите разбиране. Е, след е, тези уведни думи е, трябва да кажа с голямо съжаление, че едва ли всички ще успеят да вземат думата. Затова ви моля да следите часовника на стената и да се се ограничавате до 2-3 минути. Ако остане време, ще продължим с дебатите. След това да използвате и а, електронните карти, за да а, може да а, кажете по този начин, че искате думата. Ако имате нужда, обърнете се към квесторите в залата. Опитваме се като цяло да разпределим времето за изказвания съгласно една балансирана формула. Ще проявяваме и гъвкаво, в зависимост от желащите да се изкажат. Сега ще дам думата на госпожа Кармен Илиана Михалческо. Благодаря много, господин Гуалтиери. За мен е чест да съпредседателствам това заседание съвместно с вас, уважаеми колеги. искам да кажа, че от румънска гледна точка обучаването на диалога между участниците в политическия процес е от основно значение за изтъкване на значението на европейския семестър, както на национално, така и на европейско равнище като председателство на, Европейск... на съвета на Европейския съюз през това полугодие ние имаме пътна карта за 2019 година и смятаме, че Европейският семестър остава основен кръглен камък за нашите економики. Искам да дам а, максимално време за м, дебата и за това ще представя първият, а, който ще вземе думата. Давам думата на господин Валдис Домбровски с, с с голямо удоволствие. Заповядайте. Uh, honorable uh, uh, co-chairs, uh, Уважаеми се председатели, уважаеми депутати, дами и господа, за мен е удоволство да съм днес тук, за да обсъдим европейския семестър. Той е на почти 10 години вече и е претърпял редица промени, включително и предвиждане на повече възможности за участие на националните органи, парламенти, социални партньори и други заинтересовани страни самото начало си дадох сметка, че успеха на този семестър зависи от три фактора. На първо място, качествен анализ. Семестъра трябва да е надежден, а надежността се гради на ясни факти и обективен анализ. Това изисква добри познания за економиките на държавите членки, т.е. да черпим експертен опит от редица вътрешни и външни източници. На второ място комуникация. При повечето препоръки на практика няма предвидени правни санкции при неизпълнение на препоръките, т.е. срещаме така наречените меки механизми за натиск. Успехът зависи от комуникацията ни във връзка с оценката, ние искаме тя да стане ясна на всички участващи в процеса и най-вече на парламентаристите, които приемат необходимото законодателство за реформи. И като част от това начинание, аз и другите комисари редовно обсъждаме европейския семестър с Европейския парламент. Посещаваме също така и всички държави членки. Високо ценим разговорите с представители на изпълнителната власт, законодателната власт, социалните партньори. И на последно място, чувство за съпричастност. Никога не е лесно да се проведе една реформа. Много често това е свързано с сериозни интереси. И за да постигне успех, държавата трябва да е наистина много ангажирана. Ето защо Семестъра почива на максимално ниво на чувство на съпричастност. Европейски съвет приема препоръки, държавите членки следят изпълнението им чрез партньорски проверки. И така стигам до въпроса за заседанието. Колко добри са резултатите от семестъра? Качествен анализ, комуникация, чувство на съпричастност – защо нямаме на фона на това пълно изпълнение на всяка една препоръка, бихте попитали? Това било прекалено упростенческо. По същество, една реформа изисква време. Ако отчитаме годишния напредък по всяка една препоръка и правим средна стойност на изпълнение, ще изпуснем динамиката. По-хубаво е да гледаме в многогодишен план и тогава ще видим много по-висока степен на изпълнение. Когато комисията пое своите функции през 2014 година, 7 държави членки бяха в процедура за макроекономически дисбаланс, а 17 свръх дефицит. През 2019, за първи път от създаването на еврото, няма нито една държава членка на еврозоната с дефицит над 3% от БВП. Изготвят се прегледи за три 13 държави за процедура за макроекономически дисбаланс. Но положението варира от държава на държава. Бюджетните планове на 10 държави членки на еврозоната не съответстват на фискалните правила. Три принципно съответстват. Италия е особен случай, сериозно несъответствие с извънредните мерки няма нужда от допълнителна процедура за свръхзадлъжнялост, но все пак има сериозно ниво на риск. Економическия ръст бележи забавене. Положението изисква спешни реформи, но все пак според мен това не е най-добрият подход. Предварителното извършване на реформи ще предотврати проблеми за в бъдеще. Така ще се разкрият повече възможности, ще можем да се справим и с предизвикателства като застаряващото население и климатичните промени. Това е формулата реформи и благоденствие. Комисията е готова да помага държавите членки в усилията им за реформи. Създадохме службата за подпомагане на структурните реформи, специална програма, предоставяме специфична помощ за 500 проекти за реформи в 25 държави членки и за идния период 2021-2027 предлагаме нова програма на стоеност 25 милиарда евро за подпомагане на реформите. Уважаеми депутати, семестъра дава резултати именно защото се основава на добър анализ, добра комуникация и чувство на съпричастност. Реформите по семестър насърчават растежа и заедостта, помагат за здравяването на публичните финанси и изчистват макроекономическия дисбаланс. Стратегията ни е основана на три фактори – инвестиции, структурни реформи и отговорни фискални политики, дава резултат. Европейската економика пак ще отбележи ръст тази година. За седма поредна година. При все това растежа забавя темповете си и се увеличават рисковете. Има забавяне в нововъзникващи економики като Китай, относно устойчивостта на на дълга има някои проблеми в държави членки на еврозоната. На фона е и предизвикателството Брексит и стигаме до очевидното заключение. Трябва да извършим сега реформи повече от всякога. Но изпълнението не зависи само от добрата архитектура на семестъра. Това е задължение на всяка една държава членка и зависи най-вече от това как вие държите отговор търсят отговорност от изпълнителната власт? Как изпълнявате вашите правомостия, за да гарантирате резултати? Благодаря. Много благодаря, господин Добровскис. Сега позволете ми да представя следващия ни оратор, госпожа Мариан Тайсен, която е комисар за работната заетост, социални въпроси, умения и трудова мобилност. Имате думата, госпожо комисар. Благодаря. Добър ден, уважаеми колеги. Благодаря ви за поканата. Уважаеми колеги, като дългогодишен парламент, е, парламентарист тук в Европейския парламент. Искам да изразя да поздравя всички представители на национални парламенти и на представителите на економическия и социалния комитет и комитета на регионите. Много от вас са ветерани на европейския семестър. За някои малко от вас семинар, семестърът може би е нов, но той е много важен. Той е, има цел да координира економическите и социалните политики в Европа. Той дава възможност на обществата да се учат едно от друго. Семестър е гъвкав инструмент. Той предоставя анализи за съответните държави и препоръки за политиката и това се превежда а, а, на езика на управлението. Семестър беше успешен от гледна точка на економическото управление. Той ни учи как да направим нашите економики по-жилави и устойчиви. Нашите економики растат, 240 милиона европейци работят и това е повече от когато и да било в миналото. Европа обаче не означава бизнес и банки. Европа е на първо място нейните хора. Трябва да сме сигурни, че семестъра не се отнася само за економическите реформи, а за социалните реформи. И това става все по-ясно чрез свързването на европейския семестър с европейския стълб на социалните права, което е рамка с 20 права и принципи, организирани около 3 оси. Едната е пазара на труда, така че всички да могат да допринесат за развитието на обществото, всеки да има уменията и възможностите за успех. Не винаги е достатъчно да имаш работа. Важно е да се работи при справедливи економически условия, да има безопасност на работното място. И третата ос на социалната е социалната защита. Всеки трябва да има достъп до здравеопазване, и пенсия. Разработили сме проблема първо с европейска конвергенция, бързо след економическата криза, за да се даде възможност на нашите хора да се приспособят към новите променени условия. Уважаеми колеги, Европейския стълб по социални права е едно съвместно предизвикателство, един ангажимент. Той беше оповестен през ноември 17 година в Гетеборг заедно с Европейския парламент, с, с съвета. Той беше обявен от името на 28-те държави членки. Имаше ново табло на показателите, което а, имаше, а, което навлезе в нов европейски семестър. Тази седми, тази година виждаме подобряване на всички показатели. Работната заетост, приходите на домакинствата, е, неравенството между половете в заплащането. Всичко това открои предизвикателства в държавите членки и ясната необходимост да се действа. Вие ще видите, че се обръща внимание на инвестиционните приоритети на държавите членки, които би трябвало да бъдат използвани използвани за изготвянето на кохезионните фондове. Всички ние имаме споделена отговорност. Социалните права са нашия компас в европейския семестър, който от своя страна е наш инструмент всички трябва да си свършат работата. Европейската комисия, Европейския парламент, съвета и разбира се регионите с пълната подкрепа на социалните партньори. Нека заедно да направим от европейския семестър успех, защото ние знаем, че само заедно можем да изпълним реформите, които Европа и нашите граждани а, имат нужда. Следващия оратор – е господин Стивен Геролд. Той ще говори от името на господин Том Ванден Кенделаре. Доколкото разбрах, той има някакъв проблем. Имате думата от името на господин Ванден Кенделаре. Благодаря госпожо председател. Госпожо и господин комисар, уважаеми колеги, аз се изказвам от името на колегата Том Ванден Канделари, който се разболя. Аз ще представя неговото а, изказване, което е подготвено на английски язик. Аз не се постарах да го преведа народния си език, така че ще го изложа както е подготвено той отговаря за доклада, който трябваше да направи като част от сегашния цикъл на европейския семестър. Госпожи и господа, темата за европейския семестър е силно политизирана, затова е важно тези дискусии да се водят и да обменяме виждания с националните парламенти. Европейския парламент е, е, възложи на господин Том Ван Канделаре да изготви доклада, който той сега приключва и ще бъде е, представен на следващото заседание на комисията ИМКО, след което на пленарно заседание. Определящи самите приоритети в е, както чухте в изказването на комисара Домбровски, е, определя своите е, следващи приоритети. Става въпрос и за структурните реформи. Ние трябва да очертаем дългосрачните си приоритети и да заявим пред комисията и съвета какво според нас са важни политически стъпки, които трябва да се предприемат. Така че докладът на Том е особено важен. Както знаете, в Европа имаме застаряване на населението. След, в годишният преглед за растежа за 2019 година господин Ванден Канделаре откроява този проблем, а именно застаряването на населението. Това се отразява както на нашите социално-осигурителни системи, така и на нашата социална държава. Знаем, че дългосрочните е, планове не винаги съвпадат с текущата ни дейност като законодателни органи. Това, което трябва да направим е, е да нагодим нашите социално-осигурителни системи към поколението на нашите деца. Така автора на доклада разглежда виртуалния триъгълник между социалните инвестиции, социалните, социално-осигурителни системи и реформите. Това е един от най-важните демографски феномени на века и се отразява на всички. Разбира се, а, засилването на социално-осигурителните системи е много важен аспект и е полезен за всички, но има своите, своите а, а, проблеми. Например, на, поради увеличаваща се продължителност на живота се увеличава процента на възрастното население, което засилва и а, тежеста а, по отношение на устойчивостта на социално-осигурителната и е, системи и системата на здравеопазването. Това се отразява и на а, това и на факта, че по-малко са работещите, е, които помагат за финансирането на тези разходи. Как да се обърнем към, с лице към този въпрос? Трябва да насърчаваме създаването на фискални буфери, на национално ниво, структурни реформи, на трето място структурни и социални инвестиции. За фискалните буфери трябва да се защитим срещу нарастването на разходната част по отношение на пенсиите и разходите за здравеопазване. Това означава да засилим усилията си, иначе ще прехвърлим тежестта на финансирането на следващите поколения. Пакта за стабилност и растеж е сред основните стълбове на нашия паричен е, съюз и те трябва да се приемат сериозно и да се прилагат от всички държави членки. На второ място, структурни реформи. Тези реформи трудно се прилагат. Е, те имат за цел да се намалят е, разходите и да се свие разминаването между броя на тези, които ползват системите и тези, които я финансират. На трето място инвестиционната политика. Тенденциите на пазара се отразяват както на самия пазар на труда, така и на необходимите умения. Това означава по-голяма мобилност на работниците и по-голяма гъвкавост на самите а, пазари. На следващо място трябва да осигурим повишаване на, на квалификациите, така щото а, да може и както чрез частни, така и чрез публични инвестиции да имаме по-голяма готовност. Най-важен аспект в отношение имат и иновациите и цифровизацията. В заключение, съвсем скоро предстои фазата в Европейския семестър, който се занимава с всяка от страните по-отделно. След а, като а, уточни своите виждания по европейския семестър като цяло, на 29 май Европейската комисия ще предложи и своето виждане за страните по-отделно. За съжаление, цифрите, които виждаме, не са обнадеждаващи. Много е важно да запомним, е, че е, пред нас е, ще имаме препоръки а не задължителни изисквания. Националните парламенти имат особена голяма роля тук. аз нямам търпение да чуя какво мислите за това как да вървим от тук нататък на базата на данните, представени тук, на базата на проучването, за което ни докладва и Съжалявам, ако просрочих времето. Благодаря. Благодаря ви много. Сега давам думата на следващия оратор, госпожа Агнешка Козловска-Раевич член на Европейския парламент и член на Комисията по заето с социални въпроси. Уважаеми комисари, уважаеми депутати, ще говоря народния си език полски, така че ако обичате, служете слушалките, за да ме разбирате. English is on the second canal. Английски е на втори канал. Дами и господа, тази годишният европейски семестър е свързан с добрите новини, които представиха комисарите днес, но също и с сериозни предизвикателства, които ще изискват доста усилия. Европейски съюз е може би единствената економика, в която говорим едновременно за економическо развитие и социална закрила – развитието в Европейския съюз би трябвало да е екосъобразно и устойчиво. Така че се опитваме в една кошница да слагаме ябълки и круши, което не е лесно. На пазара на труда има сериозна промяна в борбата срещу безработицата и то положителна. Можем да заключим, че добрите резултати за европейската економика за съжаление, не осигуряват благо за всички граждани на Европейския съюз. Има сериозен териториален географски дисбаланс. Много хора живеят в бедност. Лицата, които не са в процес на обучение, образование или в заетост, представляват голям дял от общия брой лица. Що се отнася до безработица сред жените, най-вече в предпенсионна възраст, този процент е доста голям. Много от тези жени работят в къщи за своите роднини, но това е неплатена дейност. Европа застарява и в резултат на това възникват си редица важни въпроси. Е, например, осигуряват на медицински грижи по домовете. Много от лицата в този сектор са жени. 80% от тях не са официално заети, т.е не плащат данъци и нямат държавно обществено осигуряване. Тук не остава много, което да направим. За съжаление, черния пазар също е още жив. Не защото хората се опитват да измамят данъчната система, а по-скоро защото в много държави няма достатъчно добра нормативна уредба, която да дефинира този пазар. Особено в сектора полагане на грижа за възрастните. И тук включвам не само възрастните, но и младите деца. И това води до сериозно разминаване в пенсиите, което стига до 40%. Когато говорим за повече заетост на европейския пазар, трябва да говорим за повече мерки именно в тази насока. Повече детски заведения, заведения за обучение на деца в предучилищна възраст и така нататък. Много важно е. хубаво би било да се създаде директива, която да се гласува от парламента в тази връзка. Не можем да се откажем от семейния и професионалния живот. Трябва да се съчетават двете неща. Това е залог за решаването на всички тези проблеми. И това трябва да стане, за да оздравим пазара на труда. Друг важен проблем пред този пазар е образованието и квалификациите. 40% от работодателите се затрудняват в намирането на качествена работна ръка. Има сериозно разминаване в търсенето и предлагането на квалификация. Понякога квалификацията е доста ниска. 20% от младите хора и възрастните в Европейския съюз нямат основни умения за грамотност. Това включва и дигиталните умения. 40% от европейските граждани не разполагат с основни дигитални умения, което е пречка при тях пред навлизането на пазара на труда и допринасянето за разцвета на европейската економика. Новата програма за гарантиране на уменията, на основните умения е един от най- най-важните проекти на комисията на съвета – по отношение на проблемите пред пазар на труда. Нуждаем се от реформа в образованието. Повече акцент върху споменатите дигитални умения, меки умения, трансферсални умения, но също основни умения, грамотността, за която споменах, по-добри работни места, по-добро заплащане, най-вече на учителите, по-добра връзка с бизнеса, повече подпомагане на ученето през целия живот. В заключение, дигиталното преобразуване е от особено значение за пазара на труда и за всеки един аспект на личния ни живот. И искам да спомена и въпроса за половете при тази революция. И най-вече разминаването между половете по отношение на дигиталните умения. Жените, за съжаление, имат по-малко достъп до онлайн пазаруване, онлайн банкови услуги и други форми на дигитални услуги. Ако разгледаме сектора на ИКТ, ще видим, че в него има недостиг на работна ръка. А той е в основата, той е двигател на бъдещото развитие на европейска економика. Той е сектора на бъдещето. Трябва да направим така, че бъдещето да не се оформя само от мъжете. Жените трябва да бъдат насърчавани да тръгнат именно в тази посока. Новата директива, по която работим, ще е много важна в това отношение образованието, равенство между половете в образованието, борба с стереотипите, привличане на жените в сектора на ИКТ и запазването им в този сектор са пример от набор мерки, които ще помогнат да решим проблемите пред пазара на труда. Смятам, че това определено ще е от полза за бъдещето на нашата економика, която ще е по-приобщаваща и по-справедлива. Благодаря за вниманието. Благодаря ви. На следващо място думата има госпожа Мария Делмаро Ангуло, депутат от Испанския парламент. Заповядайте. Много благодаря. Ще започна с благодарност за възможността да участвам тук на това заседание за ефективността на европейския семестър. Това е много важно. В края на мандата имаме нов бюджетен хоризонт, имаме и също така гледаме стратегията. европейския семестър показа нещо, което е много положително и много важно, именно, че държавите членки на Европейския съюз могат да го използват за да внасят собствени бюджетни предложения още от самото начало в рамките на насонките на Европейския съюз, да разгледат някои проблеми, дисбаланси и така нататък. Това означава, че ние можем да направим нещата по-добре, с по-ясни правила, с по ясна фискална политика с минимални гаранции за нашите граждани. Това означава и повече ангажираност на европейските институции, заедно с националните парламенти. Има повече ангажираност, когато говорим за управлението и европейския семестър. Това е една възможност да се види как се прилагат мерките. Можем да кажем, че сме постигнали значителен напредък по четирите основни приоритети финансите, фискалната консолидация, която е между 2010 и 2016 година имахме подобрение от 16 пункта. Е, откроява се и е, основната роля на структурните реформи. Е, има две числа, които искам да кажа. 21 а, последователни три месечия на непрекъснат растеж. Това е в декември от е, между 2011 и 2014 година намалихме с повече от 6% безработицата, подобрихме растежа, това е стабилност и това е резултат на ангажимента, поет от европейския семестър. Ние знаем сега, че сме на прав път, знаем къде искаме да стигнем, вървим по правилния път, трябва да подобрим процедурата, да подобрим комуникациите, но ролята ни е положителна. Европейския семестър показа, че Европейския съюз може да предложи решения. Економическата криза беше едно голямо предизвикателство за Европа с разрушителния ефект ефект върху държавите членки. Економиката беше тежко ударена, загубени бяха много работни места, което изискваше твърд и незабавен отговор за смягчаване на резултатите на кризата, за да може да се види, че нещата са доста слаби. В тази рамка Европейския семестър беше едно много мощно средство, което показа, че Европейския съюз може да намери отговор на проблемите. Мисля, че е важно, че Европейския съюз се ангажира с стабилността, с системата на ранно предупреждаване. Всичко това се основава на един основен принцип, отчетност при създаването на бюджетите на държавите членки, бюджетна и економическа стабилност, което е допълнителна ценност, имаме економически ценности, имаме стабилност, балансирани финанси. Това са криъгълни камъни. Това означава и желани по нашия път, това означава че ще се подобрят инвестициите и растежа, защото поемането на ангажимент по отношение на европейския семестър означава, че ние ще направим повече, за да може да подобрим растежа. Има един по-силен ангажимент към действията на държавите членки, както винаги естествено ще има условности свързани с подкрепата и това е изключително положително за правителствата на държавите членки, особено при прилагането на реформите. Искам да спомена в положителен аспект реформите. Те са с високо равнище на приемане се, а, те използват съществуващите възможности, те са одобрени и от Европейски съюз, европейските институции, те отразяват а, реформите, които се изпълняват в европейските държави членки. И мисля, че, госпожи и господа, а, гражданите трябва ясно да видят, че Европа а, предлага ясни гаранции за бъдещето на Европа. Да, ние можем да работим заедно, рамо до рамо, за да решаваме проблемите на гражданите. Европейския семестър показва всичко това. То е едно мощно средство, както казах, и с промените, които се изискват, ние ще продължаваме да се възползваме от достиженията на европейски семестър. Благодаря ви. Последния, но не на последно място е тук господин Джон Лахард, който е депутат от Ирландския парламент. Имате думата, господин Лахард. Благодаря, госпожо председател, и благодаря за възможността да се изкажа в тази част на пленарното съседание. Аз съм Джон Лахарт и съм заместник председател на бюджетната комисия в Ирландския парламент. Що се отнася до бюджетния процес в Ирландия в контекста на европейския семестър, трябва да кажа, че неодавна ние предприехме редица стъпки за да засилим нашето участие в бюджетния процес. 2017 година бе изградена служба, парламентарната служба по бюджет. В резултат на това ирландските депутати имат достъп до висококачествени изследвания и до експерти. Това ни дава възможност да извършваме парламентарен контрол по ключови бюджетни документи с по-голяма степен на компетентност, колкото преди. Комисията за бюджетен контрол работи заедно с бюджетният офис, за да подобри качеството на информацията, с което може да ползва депутатите и да извършва предварителни проверки, които са доста важни. Ние сме в началните стъпки на този период. Ефективността на бюджетния контрол ни, пода, ни позволи да синхронизираме нашата дейност с европейския семестър. Тоест, в важни моменти от година от нашата парламентарна комисия и финансовата комисия работят заедно с европейския семестър. Обсъждаме например, програмата за стабилност, когато тя се актуализира и се подава на Европейската комисия заедно с заедно двете комисии провеждаха среща с Европейската комисия, на които обсъждахме доклада за нашата страна и конкретните национални препоръки. След един месец ще го направим отново за националния доклад за Ирландия. Също така обменяме становища, когато нашия министр на финансите представя своята прогноза и преди да се срещне с фискалния съвет. Освен това, нашите комисии се е, срещат с комисаря Домбровски и с бюджетната комисия за обсъждане на годишната финансова рамка като цяло европейския семестър е, е обща рамка за формулирането на нашия национален бюджет и засилва ангажимента ни за взаимодействие. Например, програма се обсъжда като изпълнение в комисията, след това с консултативния фискален съвет на Ирландия. Това подпомага целият фискален процес. Европейският семестър ни помогна да повишим и осъзнаването на това колко е важна самата финансова информация защото по, по този начин се определя и нашата фискална позиция. Тя се обсъжда през юли всяка година. Има и какво да се подобрява. Моята работа и колегите в моята комисия и комисията по бюджетен контрол чрез това взаимодействие разбрахме по-добре как работи Европейския семестър. Това имаше като резултат засилване на дебата в парламента и прозрачността като се търсят и възможности за подобряване на семестъра. В някои моменти това има преки връзки. Например, миналата година имахме възможност да работим с комисия от Европейския парламент, бюджетната, и тази по економически въпроси по отношение на подготовката на бюджетния ден на Ирландия. Това ни помага да приведем в синхронизация и самите цикли на планиране на бюджета. Това може би не е лошо да се помисли за по-голяма гъвкавост на, финанс... на бюджетните правила, особено да наречения дневен фонд. Необходимо е парламентът също така да участва по-активно по отношение на националните доклади и препоръките към конкретните страни. Ние ще продължим да насърчаваме засилването на дебатите и разглеждането на тези аспекти на европейски семестър в Ирландския парламент. Благодаря. И аз искам да благодаря на високо уважаваните ни гости за а, интересните изказвания и изложените възгледи. Сега ще дам думата на съпредседателя на това заседание на господин Галтиери. Имате думата. Благодаря ви. И така, да започнем самия дебат по същество. Господин Фейлер е първи от Германия, групата на НП. Herr Vorsitzender, ähm, das europäische Semester ist... Благодаря, господин председател. Европейския семестър бе въведен като предупредителен механизъм в времена на криза – Чуваме, че той е успешен. Не съм съгласен с тази теза, защото той е променен, ревизиран. Къде щяхме да сме, ако не се изпълняваш този европейски семестър? Разминаването от 40% щеше да е още по-голямо, според мен. Економическия растеж не е нещо, което стига до всеки европейски гражданин в една и съща степен. Относно Германия, нашия економически растеж е, достигна доста високи равнища и сега забавя темповете си. Една от причините е вътрешни за Германия проблеми. Имаме доста висока степен на безработица, най-вече сред младежите. И така, изправени сме пред основни предизвикателства с отрицателна тенденция. Трябва да направим така, че да извършим планираните реформи, да продължаваме да отчитаме фискалния буфер, който е много важен за економическия растеж и нашите економики. Кохезионните фондове също така трябва да бъдат тясно обвързани с европейския семестър. Националните структурни реформи също трябва да отчитат е, специфичните за държавите препоръки като основен ориентировачен документ. Благодаря. Благодаря. Господин Саниславик от Полша, европейски консерватори и реформатори. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, мисля, че никой от нас не се съмнява, когато го мислим за ползите на европейския семестър за европейската економика. Имаме опит вече едно десетилетие и вече можем да водим дебат за мястото на европейския семестър в нашите економики след 2019 година. Трябва да се съсредоточим вниманието си върху следния въпрос. Формулата на европейския семестър може ли да отговори на основните предизвикателства на Европа като цяло и на предизвикателствата в държавите членки? Сегашната система, която координира економиките, оптимална ли е? Има ли ефективни системи за компенсация на а, държавите, които понасят а, загуби? Може да трябва да отстъпим една стъпка, а, за да а, а, кажем, че а, ще се стремим да насърчим развитието на държавите като цяло, без да се плаща това от някои други държави. Току-що получихме информация от Европейския парламент и от Европейската комисия. Може би трябва да насърчаваме повече собствени инициативи, които да са полезни за равнището и за стила на управление. Може би е дошло време да решим какво искаме да направим след 2020 година. Може би трябва да търсим нов начин за установяване на обща позиция. Може би всеки дебат трябва да завършва с официално гласуване. Аз имам предвид тук резултат резолюциите, които се приемаха не непременно с консенсус. Те задължителни ли ще бъдат? И това е спорен въпрос. Искам да ви напомня, че Европейската комисия и нейния председател говорят все повече и повече за гладък преход от единство към квалифицирано мнозинство и това е много важно за политиката на целия Европейски съюз, като се запазва същевременно принципа на субсидиарност. Искам да ви напомня, че госп... Господин Пьер Московиси каза, че това е било разумно през 50-те години с 6-те държави членки, а сега може би вече това е остаряло. Ние трябва да направим дебат конструктивен, за целта трябва да се подготвим добре. Моето предложение е с помощта на румънското председателство, и на Европейския парламент. Може би трябва да създадем работна група, която да анализира работата ни през последните 6 години и да предложи евентуално промени. Благодаря. Председателя, благодаря ви. Приветствам това, което казахте за квалифицираното мнозинство. Разбира се, гласуването в тази конференция ще означава изчакване на решението на държавите. Следващия оратор е господин Пападимулис от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Като начало една новина от Гърция. Неодавните прогнози сочат, че ръста на економиката ще бъде 2,4% след редица години на кризи, кризи нашата страна започна да показва ръст и то ръст, който е повече, по-висок от този в, от средния в еврозоната и се очаква той да продължи през 2020-2021 година. Пада безработицата, макар тя още да остава висока, но искам да кажа, че съгласно тези прогнози на Европейската комисия, се вижда, че като цяло економиката забавя темповете на развитие. Забавене има в Германия, Франция, Италия, в сравнение с миналите години. Какво означава това? Трябва да работим повече и какво още трябва да правим, бидейки част еврозоната, е, за да можем да се справим с евентуалната предстояща криза, защото политиката на международна несигурност, извинете, и търговските войни които виждаме, с, а, могат да насочат инвестициите растежа към Китай. Е, румънското председателство, Европейския парламент, националните парламенти, всички ние сме заинтересовани да приключим преговорите по финансовата рамка за периода 2020-2027 в парламента имаме конкретен подход, но има някои държави членки, които е, са в съвета, т.е. правителства, които бавят е, нещата. Това забавене е, вреди на европейската економика. На второ място искам да отбележа, че съветът и Европейската комисията настояват за това вече 4 години, но все още не успяваме да доизградим банковия съюз. Четвъртия стълб по отношение е, на схемата за гарантиране на влоговете някои правителства не ни позволяват с, чрез своите позиции да довършим изграждането на банковия съюз. На следващо място облагането на цифровата економика. Не е редно интернет гиганти да не плащат данъци, докато обикновените фирми и обикновените граждани, включително пенсионерите, плащат. Ами всички плащаме, относително казано. Облагането на цифровата економика е единствения начин да прекратим неравенството в Европа, което нараства. Това огромно разминаване между най-богатите и най-бедните и между богатите страни и най-бедните страни. Тези разлики ще продължават да растат. Не може от новата многогодишна финансова рамка да се орязват парите за, кохе, за кохезия, кохезионната политика, общата селстопанска политика трябва да се засилят, а не да се отслабват. Тези политики, ако ги разводняваме, просто наливаме вода в мелницата на популистите, които искат да разбият Европейския съюз. Благодаря. Благодаря ви. Маргарита Маркес от Португалия от групата на социалисти и демократи. Заповядайте. Ehm, Благодаря, господин председател. Европейският семестър е, може би, най-важният момент в координацията на економическите, политически и социални аспекти. Той се превърна в едно редовно начинание. Държавите членки участват пълно в този процес. Много говорим за доближаване на Съюза до гражданите, за неговото допълнително демократизиране – но е много важно всичко това да бъде реално направено в контекста на конкретни политики. До каква степен може европейския семестър да постигне това? Как може да се превърне той в средство за дълбочаване на демократичното функциониране на Европейския съюз и сближаването му с гражданите? На първо място, чувство за съпричастност и със собственост. Господин Домбровски спомена три фактора за успеха на семестъра, сред които и комуникацията с националните парламенти. Според мен е, комуникацията не е достатъчна, тя е малко слаба, ако мога така да кажа. Националните парламенти трябва да играят по действена роля в контекста на европейския семестър. Комисарят Тайсен ни напомни, че Европейския семестър за координация на економическите и социални политики е една процедура на съгласуване. Европейския социален стълб и съответния социален индекс, с които съм сигурен, че сте запознати, са нещо много важно в тази връзка – но на второ място трябва да се подсили допълнително европейския стълб на социалните права в контекста на семестъра. И на трето място предстои Брексит, евентуален твърд Брексит или Брексит без сделка. Каквото и да стане, то ще има своето отражение върху европейската економика и европейските граждани. И така въпросът ми е до каква степен отчитаме ефекта от Брексит в политиките на Европейския съюз по принцип и семестъра по-конкретно. Благодаря сега госпожа Хигинс от Ирландия, независим депутат. Благодаря. Другите говориха за значението за засилването на гласа на парламента. Мисля, че Европейския парламент прие резолюция, в която настояваше за повече публичен дебат. Много е важно и гражданското общество да се чуе в дебата. Ирландия е единствената държава, в която имаше пилотен проект за ангажиране на гражданското общество с семестъра. Това не беше последвано като пример, е, а макар че то от жизнено важно значение. Тогава, когато говорим за ангажираността на гражданското общество, е, има много проблеми, свързани с краткосрочни фискални цели, които получават понякога повече внимание, отколкото дългосрочните цели. Опитваме се да поправим това, но трябва този баланс да бъде силен. Например, целите за устойчивото развитие. Те би трябвало да а, получат истинска мощ, особено във връзка с Брексит, особено във връзка с повишените разходи за военни цели. Това е нещо, което не можем да си позволим. И на последно нещо беше споменато във връзка с, с социалния стълб. Виждаме индексите, индикаторите не се не отговарят на съответните права. Имаме оправдания, които могат да се използват. Дали параметрите са средни, надсредните или подсредните. Трябва да се съсредоточи вниманието върху качеството на работата, ролята на инфраструктурата. Трябва да има смислени цели, както на гражданското общество, за да не трябва да коригираме действия, които сме извършили преди това. Благодаря ви. Председателя много благодаря. Господин Пименов, Латвия, социалисти и демократи. Ще се изкажа на английски. Най-любимата дума тази година по времето на европейския семестър е нестабилност, както беше преди 7 години нестабилност. Това не е случайно. Международните фондове обещава се, ще дойдат, щом се установи, че има стабилност тази е, политика на затягане на колана, знаете какво донесе на нашите економики, е, стагнация, неустойчив растеж и иммиграция на младото население. Още повече трябва да има приоритизация на публичните инвестиции националните економики имат нужда от тези инвестиции за повишаване на вътрешното търсене. На второ място а, да, трябва да се помни, че частните инвестиции следват а, възникналото търсене. Методиката за определяне на структурния дефицит, дефицит трябва да се преразгледа. Това е една променлива, силно академична, трудно се изчислява води до грешки, които са болезнени за бъдещето на страните трябва да се замени с някаква стойност, свързана с разходната част на бюджетите. Разходите така ще могат да се контролират по-лесно. На второ място, изчисляването на потенциалния растеж и оттам структурния дефицит трябва да се опира на много по-голям срок, а не на двугодишния срок, който сега се ползва. На трето място, гъвкавостта на пакта за стабилност и растеж трябва да се засели, като се освободи като се извадят разходите структурни реформи от изчисленията на бюджетния дефицит. Благодаря. Благодаря господин Борги от Италия. Благодаря господин председател. Уважаеми колеги, в началото чух думи като надежност, чувство за съпричастност. Всичко това звучи много хубаво, но тези неща трябва да се превърнат от думи в конкретни факти. В увното изказване Италия бе посочена, че не изпълнява изискванията – И Италия бе посочена в списъка на държави с макроекономически дисбаланс. Договора с индекса за 2, документа с индекса за 2019 година всъщност посочва, че истината е малко по-различна. От 15 показателя Италия е много под съответния прак. Има много държави, които превишават поне 7 показатели, има други с 5, трети с 3, четвърти с 4, а ние превишаваме показатели то само в два случая. И по тези два показателя причината е изпълнението на економическата политика, която иска Европейския съюз. Ние ще сме да много под изискуемия праг за задлъжнялост. Ако бяхме направили това, което щехме да направим, но като пое властта Монти, той направи това, което вие искахте от него, с което повишихме задлъжнялостта, повишихме безработицата. Така че искам да се добавят допълнителни показатели в този индекс – държавите, които плащат, държавите, които получават пари от вътрешния бюджет. Трябва да се взима предвид, защото странно е една от държавите, която изпълнява повечето от показателите и е нетен донор, платила е много средства от самото начало на Европейския съюз, се сочи с пръст от представител на държава, която е нетен получател. Мисля, че за да има последователност, всички трябва да се третират по един и същи начин. А положението не е такова. Ако една държава не се харесва, тя се сочи като черна овца. Ако държавата я харесвате, говорите само хубави неща за нея. Държавата на комисаря Московици е над изискуемия бюджетен дефицит в продължение 10 години и всичко е нарез. А пък ние с 2% ни сочат с пръст като черната овца. Това трябва да се промени в Европейския парламент. Иначе изобщо не ми говорете за последователност, чувство на съпричастност и надежност. Благодаря. Споделям това, което казахте за MIP, но не и по останалите неща. Мисля, че не сте добре запознати с нашите правила. Но е хубаво, че казахте това, което казахте, за да се съживи дебата. Аз също ще кажа нещо по въпроса малко по-късно, а сега господин Воцис от Кипър, социалистите и демократите. Благодаря, Уважаеми колеги, констатациите, че има подобрение в европейския семестър, очевидно, правилно. Вярно е също така, че има възможности за още подобрение в Европейския парламент. Важно е да имаме конструктивен диалог, за да може заинтересованите страни да се съберат на европейско и национално равнище. Трябва да кажа, че имаме, ние сме загрижени за това, което прави комисията в връзка с промените на Европейския семетър. Това променя положителните аспекти на економическата, финансова и фискална политика напоследък. Целта на комисията наистина е да въведе климат на мир между партньорите в Европа. Очевидно, ние в Кипър искаме да видим една справедлива данъчна система и ние имаме интерес да разгледаме идеите, предложени от Европейската комисия. Семестърът обаче трябва да се съсредоточи върху своите правомощия – и върху подобряването на координацията между държавите членки. Искам да подчертая основната роля, която могат да играят националните парламенти при упражнението на парламентарен контрол, когато говорим за програми на реформата, кохезионни програми в държавите членки, така че семестърът да има по-голяма ефективност, когато бъде прилаган. Благодаря ви. Благодаря господин Матнас от Гърция. Благодаря, господин председател. Както каза госпожа Тайсън, съвсем основателно. Искам да повторя още от началото, че не бива да се е, смятаме за ветерани на е, семестъра. Има е, всъщност хора, които имат много повече опитност. Ние сме новаци, така да се каже. Но а, е, чухме и гледни точки е, най-различни, не само тези, които прозвучаха до тук. Е, на база на това, което е направено вече по семестъра и чувайки какво се говори, въпросът е дали ще има някакво проучване, тези проучвания ще доведат ли до становище, до директива, до регламент? Какво става по отношение на този наш диалог, който тече през целия този период. А ако нямаме предвид някаква цел, то тогава може би комисията не е лошо да помисли да нахвърля някакъв текст така че да придобием представа за системата в цялостност. И това е задача, която е неотложна, смятам. Трябва бързо да действаме. Благодаря. Благодаря. Господин Силва Перейра, Европейския парламент, групата на социалисти демократи. Obrigado, президент. Eh, eu queria começar por. Eh, Благодаря, господин председател. На своя ред и аз се присъединявам към колегите, които подчертаха значението на междупарламентарния диалог в контекста на европейския семестър. Работата ни почива на предложение на комисията, в което се дават насоки за економическата и бюджетна политика, така наречения годишен обзор на растежа. Искам да благодаря на комисията за предложението. Мисля, че то е балансирано с набор от три стълба, подчертава значимостта на инвестициите, нуждата от реформи не само за подобряване на производителността, но също и включването и възможността на финансовата стабилност и бюджетната консолидация. В парламента вече обсъждаме тези предложения. Както обикновено имаме разнобой в политическите становища, но работим съвместно в един дух на компромис и сътрудничество. Но има един нов момент. А, именно факта, че економиката понякога като че ли взима превес Италия е в стагнация, Гермация е в стагнация. Нуждаете се съответни бюджетни и финансови мерки. И се обмисля обаче предприемането на стъпка назад по отношение на паричната политика. В съобщението на комисията има редица послания, които трябва да бъдат взети предвид много внимателно. Трябва да се коригира бюджетния дефицит. Държавите, които имат по-голям бюджет, трябва да предприемат повече мерки за насърчаване на растежа. Това е от особено значение, за да могат гражданите да виждат в бюджетната политика на Европейския съюз отговор на ежедневните си проблеми. И се надявам, че това ще стане факт. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Крето от Румъния, социалистите и демократите. Thank you very much. Много благодаря, уважаеми колеги. Имаме три основни средства за намеса на европейско равнище, за да постигнем целите – регламентирана е. Това означава, че с общо законодателство, финансирането чрез бюджета и съответните финансови инструменти и координирането на националните политики по време на европейския семестър. Политическата координация е най-слабия инструмент, но той би могъл да работи, ако имаше силна политическа воля за него. На второ място, същата политическа воля означава същите цели, същите бюджетни средства за прилагане на политиките и на трето място последователни препоръки. Това са основните проблеми, с които стоят пред нас. Сега ние прилагаме формално одобряване, не само политическата воля е слаба. Правителствата представляват различни категории по, а, е инструмент а, с различни диагнози за различните общества, за даване на различни приоритети на национално равнище. Европейската комисия предлага конкретни за всяка държава препоръки за едни и същи държави членки, е, които вместо сходимост е, има е, голяма разходимост на целите. Когато задаваме въпрос, защо, за какво се дължи това? Отговор е различни поколения в различните е, генерални дирекции. Не може да очакваме промяна на поколенията, трябва да се променят политиките. Съчетаването, например, на економическите е, ограничения, с резултатите на дирекциите в портфейла на комисаря Тайсън. 85% от целите се приемат, а, се пренебрегват образованието само 7% за 2018 година от средствата трябва да вземем предвид тези проблеми. Много хора казват, че Европейски съюз е свършил работата и вече трябва да умре и да си ходи, което наистина е жалко, ако искаме да се преборим с опасността от откопаването на целите на Европейския съюз. Ние започнахме силен диалог между европейските институции държавите членки в началото на диалога и от друга страна диалог с нас. Това ще бъде гаранция за по-последователна политика в бъдеще. Благодаря. Председателя, много ви благодаря. Олга Дрихен, председател на Комисията по економически въпроси на Комитета на регионите. Президент, mesdames за messieurs, шеф collègues. Господин председател, дами и господа, скъпи колеги, първо огромна благодарност, че ни поканихте за пореден път на това мероприятие, на което ще можем да представляваме Комитета на регионите. Докладването страна по страна ще предостави актуална информация за изпълнението на препоръките към отделните държави в последно време. След кризата, като че ли вече реформите забавят темпото си. Това е общо усещане и това обяснява липсата на освояване на плащанията. Откъде идва тази липса трябва да се видим и защо няма адекватна реакция. Много важно да се намери правилната реакция на този проблем. Две точки подсилват значението на европейския семестър. На първо място е предлагането на програмата за структурни реформи. Комисията като че ли е убедена, че проблема е състоянието на публичните финанси. Комитета на регионите в становището, по който бях докладчик, не споделя убеждението на комисията. Напротив, ние смятаме, че първопричина за липсата на изпълнение на препоръките, за структурните препоръки е, че те се изготвят от комисията след диалог с националните органи. В повечето случаи обаче в този процес не участват достатъчно местните и регионални власти. Има някои изключения в държавите с федерална структура и някои други държави, където има дълги традиции в сферата на сътрудничество с местни и регионални власти, но не е така навсякъде. Съобщението субсидиарност от октомври 2018 гласи, че местните и регионални власти не са заинтересована страна като останалите, защото всъщност те прилагат на място европейското законодателство в редица области. Също така, те са по-добре запознати с потребностите на съответните територии и поддържат най-добра връзка с гражданите. Тяхното участие в семестъра на базата на принципа на сътрудничество и управление на много равнища ще увеличи изпълнението на препоръките и то съществено. На второ място, кохезионната политика. Има нужда от дългосрочни инвестиции в държавите членки. Препоръката на семестър от 2019 определя периметъра на кохезионната политика за периода 2021-2027. Факт е, че хокезионната политика, която вече почива на принципа на партньорство и управление на множество нива, ще бъде ограничена от политическия процес на семестъра, би представлявало сериозен проблем пред субсидиарността. И това няма да подобри изпълнението на реформите. Ако обичате да се ориентирате към приключване. Да, Добре, казва оратора. И така, през април Комитета на регионите ще приеме ново становище за връзките между Европейски семестър и кохезионната политика и ще поиска от румънското председателство да бъде в готовност да разработи стратегия, която да отговаря по-ефикасно на потребностите на местните и регионални власти. Благодаря за вниманието. Мистер Господин Врублевски, Полша, Европейските консерватори и реформатори. Ничонце, шановни państwo, видиме за... Господин председател, представител на Европейската комисия, уважаеми колеги, виждаме доста ползи от европейския семестър, но и доста недостатъците могат да се откроят много добре, ако погледнете е, справката, публикувана от съвета за това по какъв начин се прилагат е, насоките. Причината е липсата на ефективни механизми в държавите членки, механизми, които да дадат възможност на държавите членки да прилагат тези насоки. Аз мисля, че това, което е необходимо, трябва да се отчита, когато се пишат нови разпоредби, даващи насоки за прилагането на новия бюджет за новата многогодишна финансова рамка до 2027 година. Важно е също така да се настоява за засилен диалог между държавите членки и Европейската комисия, което да се извършва преди Европейската комисия да публикува своите насоки. Така ще може по-добре да се анализира ситуацията във всяко държавите членки. Така, според мен, прилагането на тези насоки ще стане по-добро, според мен. Определено имаме готовност да говорим, когато е, става въпрос за мотивация, за стимулиране на структурните реформи в държавите членки. Според нас обаче това не трябва да води до отслабване на досегашната кохезионна политика. Това е много важно. Особено ако искаме да изчистим дисбалансите в Европа по отношение на структурните е, отрасли на економиката. Благодаря много. Господин Баня има думата а, от е ЕНФ. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, много изказали се, подчертаха, че Европейски семестър трябва да бъде координационен механизъм. Аз бих успорил това становище и да се запитаме до каква степен координираме политиката си в растежа ли, в нулевия бюджетен дефицит ли. Според мен тези координационни механизми не са напълно успешни, ако сравняваме еврозоната с други блокове на световната економика. Според мен това зависи от факта, че координационният механизъм е асиметричен и освен това доста мъгляв. Спомням си, че много държави бяха помолени да намалят публичните си разходи не, не беше поискано от тях да увеличат фискалния си бюджет. Отчитаха се само едно подмножество показатели. Всеки знае процедурата за свръхдефицит, но няма процедура за ам, свръх а, а, баланс. По този начин европейският семестър не може да бъде ефективен механизъм за координация сред економическите политики в Европа. И аз ще отида до а, това да кажа, че той може да бъде основна заплаха за економическата координация между нас като европейци и Съединените щати, които имат огромни външни дефицити. Ще завърша с две конструктивни бележки. Първата е, че в близкото бъдеще Европа трябва да гледа сериозно на координацията и за тази цел едно от най-важните неща е фискалните правила да бъдат по-добре предназначени, а, за да се отговори на потенциалните цели и да се избегне неефективността на координационния механизъм. Благодаря ви. Много благодаря последния оратор за днес и е, а, автор на становище от Европейския економически и социален комитет. Три минути най-много, ако обичате. Благодаря, господин председател. Първо искам да ви благодаря, че позволявате на Економически и социален комитет да изрази становището си чрез мен. И така, ние разработихме становище за годишния обзор на растежа 2019, който ще бъде гласувано в пленарна зала в близко бъдеще. Какво съдържа становището? Констатацията, че на фона на несигурностите в европейски и световен план и на фона на забавянето на економическите темпове, трябва да се вдъхне нов класък на економиката чрез инвестиции – чрез увеличаване на производителността. Също така трябва да се намали социалното неравенство чрез Европейския стълб на социалните права, който трябва да е неразривна част от Европейския семестър. Също така би следвало да се справим с климатичните промени чрез декарбонизация на економиката. Това е много важно допълнение. И така за нас годишния обзор на растежа е много важен залог за устойчивото развитие в Европейския съюз. Поради тази причина искаме да говорим за годишен обзор на устойчивия растеж. В този процес Социалните партньори и гражданското общество са много важни участници. Трябва да се отчита това много повече, защото ние сме най-близко до действителността. На следващо място, структурните реформи искаме да бъдат прецизирани тези структурни реформи. Защото една от основните цели е мисля, че не се изпълнява по места. Трябва да се прецизират реформите, за да не се допускат в последствие грешки. Социалните належащи въпроси се изразяват в нарастващо социално неравенство в държавите членки и между тях. Отговорът се крие в подпомагането, финансирането на заплатите – в много случаи държа... заплатите растат по-бавно от нарастването на цената на живота и економическия растеж. Преди малко говорихме за процента на заетост, който расте. Само, че трябва да обърнем акцент върху качеството на заетостта. Мисля, че редица договори не са устойчиви и дългосрочни. И така, трябва да имаме едно справедливо данъчно облагане, което отчита конкурентната способност на всеки един, но също и здравословни публични финанси. Много важно е да се постави акцента върху макроекономическите антициклични политики. Не трябва да се изключват инвестициите с висока стойност от пакта за растеж и стабилност. Благодаря за вниманието. Благодаря. Сега ще дам думата за отговори и коментари на първо място от съместния председател на Европейската комисия Валдис Домбровски. Заповядайте. Благодаря, господин председател, господин Галтиери. Благодаря на всички колеги. Наистина бяха зададени доста въпроси, имаше доста коментари. Ще се опитам да ги обобщя в по-общи групи от темите, които бяха поставени тук. Първо въпроса за това как се спазват препоръките страна по страна. Наистина, ако погледнем годишните резултати от това, прилагането на препоръките не е много добро, добре, не изглежда добре, защото реформите отнема доста време. Ако погледнем в по-многогодишен план, ще видим много по-добри добре резултатите от прилагането на тези препоръки така, а, имаме две концепции, по които работим в това отношение. Едната засяга тема, поставена от редица колеги. Първо, връзката между европейския семестър, европейско финансиране. Още този европейски семестър в тази годишните национални доклади сме дали, а, ще дадем а, в приложение списък с инвестиционните приоритети, определени за семестъра. Разбира се, трябва да подчертаем, че не може да се копира от е, един семестър в друг е, едно и също. Нещата трябва да се разглеждат по-комплексно, защото структурните инвестиционни фондове имат за цел подкрепа на инвестициите в държавите членки в подкрепа на сближаването на, конвергер... на конвергенцията. И е, разбира се, има редица законодателни актове, които уреждат конвер... конвергенцията и трябва да гарантираме взаимната допълняемост и спазването им. Много са въпросите, които се засякат по отношение на европейския семестър и наистина тук през последните години усилно работим за укрепване на социалния аспект това се изразяваше в включването на социалните показатели към индекса. Също така европейският конструкция се усили с европейският стълб на социалните права. и също така социалните образователни приоритети трябва да се отчитат. намерението ни да продължаваме да работим в тази посока това може да се види в нашите документи за европейския семестър. И там заявяваме, че нямаме нужда просто от ръст, а от приобщаващ растеж, който да включва всички държави членки и да се борим с различни измерения на бедността. Сега за инвестициите и фискалните права. Наистина това е тема, която неотменно обсъждаме. Европейската комисия още през 2015 излезе със съобщение е, за гъвкавостта в рамките на пакта за стабилност и растеж, където и очертаваме принципа инвестициите да позволяват на държавите членки от време на време да се отклоняват от пътя към постигане на средносрочните си а, показатели, ако това са обосновани инвестиции, така а, а, това са инвестиции, които а, отговарят на нашите фискални правила. А сега за а, всички тези начини, по които се отчитат разходите, бюджетните разходи, също превишението по текущата сметка, всичко това се отчита. Ние препоръчваме да се използва наличното фискално пространство за да се а, изгражда нашата обща економика, особено чрез економи... инвестициите. Искам да дам за пример Германия и също така тези държави, които имат макроекономически дисбаланси, тъй като имат голям а, излишък а, по текущата а, сметка, който надешава 6% което е приемливото ниво на излишъка по текущата сметка. А тези неща също се отчитат в европейския семестър. Имаше и въпроси поставени специално конкретно по отношение на фискалните резултати в Италия. Бе посочен 2% дефицит по бюджета. Това е именно а, нивото, до което е сведен бюджетния дефицит след нашите разговори с а, съответните а, е, италиански органи. И благодарение на това не се започна процедура за прекомерен бюджетен дефицит разглеждайки ситуацията в Италия, виждаме макроекономически дисбаланси, свързани с публичния дефицит. На второ място по съотношението БВП на външен дълг в Европейския съюз, що се отнася до банковия сектор. В Италия има сред най-високите проценти необслужвани е, кредити на четвърто място в Европейския съюз, ако не греша. Така че макроекономическите баланси трябва да се намери решение на този въпрос. Също така и на тенденцията на бюджетните дефицити да растат на место да спадат, защото нестабилността води до нарастване на лихвените проценти, спадат параметрите на, публи... на общественото доверие, което се отразява на инвестициите, така че не е Изненадващо, че в Италия, повече отколкото другите държави членки в момента, има по-голямо забавяне на растежа. Според Евробарометър в момента най-бавно расте именно италианската економика. Благодаря на всички за участието в тези дискусии. Много от вашите идеи са много ценни, защото, е, особено защото те са насочени към по-голямо взаимодействие с националните парламенти. Се надявам това да ни помогне и в бъдеще предполагам, че и редовното провеждане среща между Европейската комисия с националните парламенти помага за това. Благодаря. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще се изкажа и аз по молба на председателя. How... Миналата година ние разглеждахме как бихме могли да живеем след кризата и виждаме сега, че сме ориентирани много повече към бъдещето, защото живеем в един бързо променящ се свят. Много хора са загрижени за бъдещето и те гледат какво правим ние като политици във връзка с всички тези промени. Това е нещо, за което се грижим и по време на семестъра, няма да говоря за други анализи, но в моя сектор, социалната сфера, ние трябва да работим заедно. Има много правомощия в ръцете на регионите и на държавите членки не трябва да губим време да обсъждаме кой за какво е компетентен, а да видим какво можем да направим заедно. И мисля, че мога да видя връзката между семестъра и вашите въпроси, интегрирането на социалния стълб е, с е, препоръките в сравнение с предишни години. Ние се опитваме да направим нашата дейност повече социално ориентирана, следим социалното развитие на държавите членки с индикаторите. Знаем, че 2020 година е съвсем близо. Трябва много добре да знаем какво правим, какви са социалните цели на развитие. И някои от вас казаха, че трябва да използваме повече структурните фондове за насърчаване на политиките на държавите членки и има много ясна връзка между европейския семестър и, дър... и, до... и докладите на съответните държави. Някои от вас споменаха че да, наистина имаме по-висока степен на работна заетост в сравнение с когато и да било, но тази заетост не е от добро, с добро качество. А, виждаме вече по-гъвкави, по-атипични трудови договори. Не трябва да пренебрегнем това защото когато като обявихме стълба на социалните права, ние преминахме към законодателни предложения, едното от които е прозрачни и предвидими работни условия, предоставянето на материални права, ние финализирахме това преди няколко седмици. Направихме също така една препоръка към държавите членки за достъп до социална сигурност за всички. Имаше бележки също така за работнито заплащане. Отчетени бяха някои проблеми в някои от е, държавите, регионите вече всъщност се отнасят и за националните парламенти. Благодаря ви, благодаря, казва председател. Това беше изключително важен и интересен дебат. Надявам се, че ще го продължим утре. Мисля, че повечето от нас са съгласни че от една страна европейския семестър е важен а, и той не е оптимален. И не е оптимален, това не е изненадващо, защото упражнението на координирането на националните економически политики – и предоставяне на бюджетен надзор само по себе си е предизвикателство. Много държави, федерални държави не могат да направят, не правят това, защото те имат федерален бюджет. Нещата са по-сложни. От друга страна обаче мога да кажа, че ако гледаме конкретно как действа семестъра през последните години. Той прави много неща. Когато казвам как работи, нямам предвид непременно работа с добри резултати, но по-скоро с една обвързваща координация, която според много души може да работи по два различни начина. Между 2012 и 2014 година имаше успешен бюджетен надзор – за предоставяне на а, економическа политика, фискална консолидация, концепцията за структурните реформи, която беше доста еднострачива в началото, но през последните години, през, по време на тази комисия, с разширяването на обхвата на структурната реформа и социалното измерение, ние успяхме да въведем повече баланс и виждаме по-добри резултати. Никой не трябва да бъде определен като добрия или лошия. Аз тук се връщам към италианския пример – Въпросът е какви промени въвежда новия бюджет. Ако има структурно влушаване, това е, е, имаме сега споразумение, което е, дава показател 0,2. Италия е а, е, водеща в това отношение. Благодарение на гъвкавостта обаче а, е, нещата не са толкова лоши. А, е, разбира се, трябва да се проведе дебат. Не може да кажем а, до тук добре, защото има елементи, които проистичат от дебата. Първо макроекономически дисбаланс, на който трябва да се гледа по-сериозно. Ако имате огромен излишък, това е проблем дефицита и, за, и, и дълга също са проблем. Трябва да допринесем за една по-последователна фискална система. Парадоксално стигаме до това заключение, защото комисията изгражда фискален буфер и изхода на бюджетните процедури, говори е, за предприемането на нови стъпки, които са в резултат по-скоро на индивидуални преговори, а не а, на общностно равнище и има много неща, които трябва да се подобрят. Трябва да имаме прости правила за цикъла реформи, е, които бяха обявени за следващите години от е, господин комисаря а, ние трябва да разглеждаме фискалните възможности, защото в противен случай няма да може да се постигне оптимално решение. Ясно ясният инструмент е подобряване на фискалния капацитет на национално равнище и а, стабилизиращата функция, която най-накрая беше предложена от а, комисията, която е изключително важна. А, на, напълно съм съгласен с вас, госпожо Тайс. Ние трябва да интегрираме по-добре социалния стълб. Мисля, че комисията направи много в това отношение. Трябва да направим повече за прилагането на социалния стълб. Много колеги също така говориха за демократизацията на проекта. То е от изключително важно значение, защото е, тук е, ние не можем да гласуваме е, с правно обвързващ резултат, обаче все пак това е една възможност на а, диалог между националните парламенти на политическо равнище. Ние сме в една и съща лодка. Отговорността означава възможност да се намерят приоритетите, последователностите в европейската процедура. Тази конференция е изключително важна. Искам да благодаря на всички вас за вашия принос и се надявам, че дебата утре ще бъде още по-жив, още по-интензивен и ще даде демократичен тласък на процесите и също така ще достигнем до полуката на а, е, жилавостта на и сега искам да дам думата на председателя за заключителни думи. Благодаря. Ще говоря на родния си език, е, изказване. Искам да благодаря на всички депутати от националните и от Европейския парламент. И на колегите, които взеха думата от президиума. Очевидно е, че има сериозни проблеми, които водят до недоволство и до разочарование. Но всичко това може да бъде преодоляно. Дори в моята държава, Румъния, има някои събития, които предизвикват проблеми, но те могат да бъдат преодолени именно чрез екипната работа, чрез сътрудничеството. Точно от това се нуждаем. В Румъния има много важни аспекти, на които държим, да речем, кохезионната политика, европейския семестър, Инвестициите – друг важен за нас въпрос, по който ще работим по време на нашето председателство. Потокът от инвестиции не трябва да спира и то към нито една държава членка. Още веднъж искам сърдечно да благодаря на всички, взели участие в дебата. Благодаря ви за интересните изказвания. Желая ви приятна вечер. До утре, сутринта, заредени с енергия и готови за един оживен дебат. Благодаря. Thank you. Just a technical... Благодаря. Едно съобщение. В момента ще има три паралелни заседания на ЕКОН в PHS 03C50, Employment Yan 4Q1 и Budget Yan 6Q2. Благодаря.